Äh, Уважаеми дами и господа, поздравявам всички с добре дошли. Започваме втората част на нашето заседание. Е, докладчика от економическата комисия, господин Пек, го поздравявам. Пек или Пек? Пек. Го поздравявам сред нас. Радвам се, че сте тук и участвате в нашето заседание. Започваме сътрудничество в енергийната политика с партньори отвъд нашите граници. Госпожа Херцог има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Има проблем с микрофона ви. Преводачите казаха, че не ви чуват изцяло. Явно вече окончателно бе взето решение за прилагането на член 50 от правилника към доклада. Водеща ще бъде нашата комисия. С това се признава и важното послание, което ще отправим ние във връзка с това досие, а именно, че външната енергийна политика е средство за постигането на единен вътрешен пазар на енергия в Европа. В рамките на тази политика ще осигурим по-голяма сигурност на доставките за нашите граждани в дългосрочен план. Съгласно договора от Лисабон се предвижда солидарност в тази област – тази разпоредба на договора ще бъде приложена по-ефикасно, тъй като ще се споделят енергийни доставки. Нека споделя с вас каква е информацията ми за графика. Мисля, че е много важно всички да сте осведомени за това. Първата размяна на мнения е днес. След това ще изготвя текста на доклада, който ще бъде преведен до 20 декември. Ще го получите като подарък за коледа. Ще разгледаме проекто доклада на 23 и 24 януари. Крайният срок за внасяне на изменения е 31 януари. Ще очакваме становища на комисиите по външни работи, развитие и международна търговия. Становището на Комисията по външни работи ще бъде представено в рамките на засиленото сътрудничество, т.е. няма да има нужда да го гласуваме. В края на февруари ще можем да гласуваме по измененията. Т.е. ще разгледаме измененията, а гласуването тук ще се състои на 31 март. Ако всичко протече гладко, Гласуването в пленарната зала ще може да се състои през април. Ще спра до тук поради две причини. Първо, наскоро организирахме среща с докладчиците в Сянка и с ресорния комисар в Страсбург. Искаме да подчертаем, че държим още преди края на януари, преди крайния срок за внасянето на измененията, да се организира изслушване по тази толкова важна тема. Вероятно е изслушването да не засяга само тази тема, но и други въпроси. Заедно с моя колега от НП господин Каринс можем да се нагърбим с задачата да организираме такова изслушване. Изключително важно ще е да поканим комисар Йотингер. Смятам, че той ще прояви готовност да се отзове на поканата ни. Предлагам, господин председател, да изпратим покана и до датския министр на енергетиката, тъй като е вероятно да приключим работата по доклада по време на датското председателство. Във връзка с графика, Искам още веднъж да подчертая, че би било добре да обмислим организирането на такова изслушване. То ще бъде приветствано от заинтересованите страни и най-вече от членовете на Европейския парламент, в това число и от докладчиците в Сянка. Второ, за ваша информация следим работата на ниво съвет, въпреки че едва през април ще гласуваме доклада в пленарната зала. Явно съветът прилага много бърза процедура и възнамерява да гласува по доклада още на 24 ноември. Тоест има много голямо разминаване във времето между двете гласувания, това в парламента и това в съвета, но парламентът не желае да узнае какво е становището на съвета. Искаме да установим къде се разминаваме и къде можем да постигнем компромис. Благодаря на колегите Карвайо, Валян и Турмес за това, че присъстваха на първата среща на докладчиците в Сянка. Благодаря на колегите Цавела и Шимански. Мисля, че заедно ще сформираме един много добър екип, който ще работи за бъдещето на Европа и за европейските граждани. Ако желаете, по-нататък мога да кажа и няколко думи за становището на съвета, но мисля, че всички сте имали възможност да се запознаете с документа. Много важно е да упоменем следното във връзка с доклада. Повече от половината от енергията потребявана в Европейския съюз се доставя от трети страни, т.е. съюзът е третият по големина вносител на енергия. Затова е много важно да обединим познанията си, да координираме усилията си в този сектор, който се основава най-вече на двустранни споразумения. Много добра идея бе дадена от господин Турмес, а именно да постигнем координиране на действията и в областта на енергийните технологии. Там също се осъществява износ от Европейския съюз към трети страни. Този износ се осъществява на основата на двустранни споразумения. Тази област също е много важна тъй като енергийните технологии се финансират по Европейския фонд за новаторство и научни изследвания. И трябва да знаем точно как се извършва този износ на енергийни технологии навън. Въпреки, че в енергийната политика днес се осъществява по-добро координиране в сравнение с миналото. Смятам, че трябва да използваме външното измерение като един от най-ефективните инструменти за доизграждането на вътрешния пазар. Това искаме да подчертаем в доклада. Не искаме външната енергийна политика да се разглежда в контекста на външната политика, а в контекста на сигурността на енергийните доставки за европейските граждани. Разбира се, тя може да се обвърже и с други политики, като политиката за изграждането на междусистемни връзки в Европа, интегрирането на различните видове мрежи ще залегне в текста на доклада. Много важно е според мен да упоменем, че съобщението на комисията ни оставя с впечатлението, че комисията по-скоро поставя акцента върху южните съседи на Европейския съюз. Аз мисля, че трябва да приложим по-широко обхватен подход, тъй като енергийният сектор касае не само Европейския съюз и непосредствените му съседи. Ще ви дам пример с течнения природен газ. Той се доставя не само от съседни нам държави, но и от много други по-далечни страни. Трябва в тази връзка да разгледаме Африка, например. Искаме да излезем със следното становище. Не бива да обсъждаме единствено непосредствените си съседи, с които имаме двустранни споразумения за доставка на енергия. Трябва да разгледаме и страните в Африка, източните ни съседи, Съединените щати, Южна Америка и Канада. Особено когато става дума за ресурси като шистовия газ – Явно е, че енергийните ресурси трябва да бъдат разглеждани като един основен резерв на ресурси, като всяка страна има своя дял в него. Това също ще бъде отразено в доклада. Трябва да се съсредоточим не само върху територията на Европейския съюз, но и върху други области, като например износа на енергийни технологии. Трябва да разгледаме не само енергийните ресурси, но и така наречените вертикални енергийни технологии. Мисля, че сътрудничество в области като електромобилите или електронната мобилност като цяло трябва да обхваща цялата верига от производството и доставките до крайните потребители. Трябва да се разпределят съответно и компетенциите. Спомняте си един вид от миналото, в който се казваше, че не се знае ако се обадиш в Европейския съюз, с кого ще можеш да разговаряш. Сега тогава ставаше дума за външната политика. Можем да си зададем този въпрос и за енергийната политика. Със сигурност трябва да решим на кого да бъде предоставен такъв мандат, дали на представител на Европейския съюз в областта на външната или в областта на енергийната политика. По-скоро тези компетенции трябва да се съсредоточат върху представител в областта на енергийната политика. Съветът иска да продължи да говори на 27 гласа. Възможно е да се намери някакъв компромисен вариант. Ако 27 музиканти свирят всеки на своя инструмент, то може би първо ще трябва да намерим диригент, който да може да изкара мелодия от тези инструменти. В противен случай ако нямаме диригент, ще се чуват само някакви грозни звуци. За мен е много важно да очертаем крайната си цел, както и как да я постигнем. Трябва да обединим финансовите и природните ресурси при изготвянето на стратегията си, трябва да намерим решение, което наистина да сработи. Очаквам изказвания на докладчиците в сянка за въпросите, които да разискаме, както и за графика. Очаквам с нетърпение становището на съвета и комисията. Ако нашият малък оркестър успее да извърши своята част от работата в областта на европейската енергийна политика, мисля, че ще в по-голяма степен ще гарантираме постигането на крайната си цел, а именно по-голяма сигурност на енергийните доставки за нашите граждани. Сега можем да започнем разискването. Госпожа е, Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Херцог, нашия докладчик, за много приобщаващия и конструктивен подход. Благодаря и за това, че с готовност се вслушваше в нашите предложения по време на разискванията. Искам да поздравя и комисията. Според мен съобщението, изготвено от нея, е широко обхватно и добре обмислено. То включва редица теми от наличните източници на ресурси, на енергийни ресурси до отделните географски региони като се концентрира преди всичко върху съседните на Европейския съюз страни. Разглеждат се и въпроси като екологичния аспект, а не само сигурността на доставките. Ще изложа някои свои първоначални мисли в две части. Първо ще се спра върху предимствата, силните страни а след това върху някои области, в които докладът на комисията може да бъде доусъвършенстван. Що се отнася до силните му страни, една от тях е укрепването на координирането на политиката в областта на енергийния сектор, координирането на политиката на Европейския съюз и на националните политики на държавите членки. Мисля, че това е много важно. Ако Европа успее да застане на единна позиция, да говори с един глас, това ще й придаде много по-голяма тежест на международната сцена. Именно в това се състои едно от важните послания на съобщението на комисията. Що се отнася до слабите страни на текста, Една от тях е, че текстът е много подробно се спира върху Средиземноморския регион, както и върху източните ни съседи. Но няма достатъчно подробно изложение за южната част на Атлантическия океан – не се вземат предвид терминалите за втечнен природен газ от страни като например Нигерия. Второ, по-отдалечените региони не са обект на такъв подробен анализ в текста, като съседните на Съюза държави. Един такъв по-отдалечен регион е Южна Америка. Тя разполага с много големи, все още неизползвани ресурси. Трето, по отношение на бързо развиващите се економики, текстът се спира много подробно върху Китай. Аз обаче смятам, че трябва да говорим и за други бързо развиващи се економики, като например Индия, тъй като нейното влияние ще нараства в близкото бъдеще. Отделена е и глава на отделна глава, извинете, е посветена и на развиващите се страни. Искам текста да се спре по-подробно върху изграждането на капацитети. Налични са важни енергийни резерви на територията на редица развиващи се страни, например в Африка, за да могат те да се разработят, е необходимо да се изградят съответните капацитети. Трябва да се създаде и нормативна уредба в тези държави. Европейският съюз може да извлече много ползи от изграждането на капацитет там. Ще ви дам за пример Мозамбик, където са открити големи залежи на природен газ. В момента се оказва въздействие от страна на Юго-Источна Азия. Страните от Юго-Източна Азия се опитват да изградят капацитет и да разработят нормативна уредба в развиващите се страни в Африка. Ние можем значително да засилим присъствието си в региона на Африка. Това ще се отрази благоприятно върху енергийния ни сектор. Това са първите ми впечатления от текста, първоначалните ми предложения за неговото усъвършенстване. С радост очаквам съвместната работа с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря за вниманието. Госпожа Валиан, следващия докладчик в Сянка. Yes, uh, Chair. Sorry, it was uh, in between speaking and getting a tea, so I hope I managed to do both. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че едновременно говоря и си взимам чай. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Херцог. Сигурна съм, че тя ще приложи много последователен подход. В качеството си на докладчик вече организира среща на докладчиците в Сянка Оценявам усилията и за постигането на общо становище, което да спечели мнозинство в парламента. Благодаря и за усилията за изготвянето на едно общо предложение, което ще е от полза за всички, а не само за отрасъла. Готова съм да приема предложението на комисията, но единствено при условие, че съм убедена, че то е ориентирано към пазара. Към момента в Европейския съюз няма същински функциониращ енергиен пазар. За да се осигурят услуги в областта на енергийния сектор, трябва да работим единствено изключително за укрепването на енергийния пазар. При това условие съм готова да приема предложението на комисията. Естествено, не прилагаме обща енергийна политика. Може би не е имало и намерение за разработването на такава. Държавите членки се яростно се конкурират и не знам дали някой от тях ще прояви готовност да се откаже от конкурентните си предимства само в името на солидарността. Не съм доволна от тази ситуация, но от друга страна проявявам и разбиране. Още нещо, което много ме интересува е следното. Когато говорим за външното измерение на енергийната политика, трябва да имаме предвид, че все още има много какво да направим тук в Европейския съюз. Трябва да имаме предвид това, когато говорим за външното измерение на енергийната политика. Имам предвид, например, инфраструктурата. Знам, че комисията ще излезе с предложение за регламент за енергийната инфраструктура. Трябва да включим енергийната структура в разискванията си за енергийния пазар. Има разлики между държавите членки. Има разлики по отношение на търсенето, както и по отношение на националните енергийни политики. И то огромни разлики. Трябва да отчетем това по време на работата върху регламент в тази област. трябва да избегнем ситуация, при която комисията активно да се включи в преговорите за сключване на договори за енергийни доставки. Едно е да се координира работата по сключването на такива договори, а друго е да се говори от името на целия Европейски съюз. И мисля, че трябва всички заедно да се опитаме да избегнем подобна намеса на комисията. Сигурна съм, че в края на разискванията ще постигнем един добър текст, тъй като всички сме повече или по-малко на една позиция. Очаквам изготвянето на проекто доклада. Надявам се следващия път повече или по-малко да постигнем консенсус. Благодаря колегата Шибански. Благодаря. Благодаря също така за доброто встъпление, което направихте. В действителност е, е вярно, че ние сега имаме възможност да постигнем един широк компромис в тази комисия. Най-трудният въпрос със сигурност ще бъде този да намерим най-добрият баланс между економическата свобода, свободата на договаряне и търговската тайна – от една страна, а от друга страна сигурността на енергийните доставки и контрола на правителствените договори от страна на Европейския съюз. Това е една много трудна задача, но в действителност се изискват нови инструменти в тази сфера. Земният газ естествено също се подчинява на пазарните закони, както всяка друга стока, но въпреки това се вижда ясно, че съществуват монополи, които се стремят да не спазват пазарните правила. Съществуват такива тенденции. И е, комисията трябва да бъде облечена със съответните правомощия в е, това отношение. Смятам, че това е много добре. Извинете, в момента няма превод на испански язик. Има ли проблем в испанската кабина? Всъщност е, тя би трябвало да работи още веднъж. Аз няма да повторя всичко още веднъж, ще бъда кратък. Трябва да се намери баланс между свободата да се търгува, т.е. търговската свобода и е, изискванията на Европейската комисия. Трябва ли да мина на английски язик? Още веднъж ще кажа този баланс между търговската свобода и контрола от страна на Европейската комисия трябва да съществува непременно, защото съществува сериозен проблем. Много монополни фирми отказват да се подчиняват на пазарните правила, например енергийния пакет. И ако искаме да премахнем това явление, трябва да се погрижим и земния газ да бъде подчинен на пазарните закони, в смисъл да имаме конкуренция и да се спазват пазарните закони. Има изключително мощни търговски партньори, с които ние работим и ако не направим нещо в посочената насока, ще си останат само думи на хартия, без да се предприеме нищо на практика, поради което този доклад е много важен. Преди няколко месеца в моята страна беше подписан договор, който трябваше да бъде коригиран от комисията в процеса на преговорите. Това е ситуация, която не бива да се повтаря. Госпожа Дел Кастио. Благодаря, господин председател. Нека първо поздравя колегата Едит Херцог и всички докладчици в Сянка за добре извършената работа, резултатите от която ни изложиха току-що. Мисля, че те упоменаха всички по-важни аспекти. Но нека поставя темата в по-общ контекст. Много е важно да изтъкнем, че предложението на комисията трябва да бъде разглеждано от гледна точка на единия вътрешен пазар, на единия вътрешен енергиен пазар. Външното измерение на енергийната политика на Европейския съюз трябва да бъде обвързано с изграждането на вътрешния пазар, както упомена и докладчика. Според мен това е от особено значение – тъй като ако обвържем тези два елемента, ще можем да хвърлим и поглед напред към бъдещето, към бъдещето на външната политика на Европейския съюз. Ще можем да поставим външната политика на Европейския съюз в контекста на единния вътрешен пазар. Това пък от своя страна е свързано с въпроса дали ще говорим с един глас в областта на енергийната политика или не. Много е важно тук в парламента да подчертаем, че това е крайната ни цел. От нея трябва да се ръководим. Изхождайки от тази цел, трябва да изискаме установяването на координиране, но единствено с оглед на необходимостта всички да говорим с един глас. Не бива да забравяме тази крайна цел. Ако я изпуснем от погледа си, ще изпуснем от погледа си и до изграждането на единния вътрешен пазар с оглед на външната политика. Благодаря. Искам да поздравя най-сърдечно с добре дошли някои изследователи, които е, са наши посетители в парламента и след това, е, когато е, получите посещение от е, депутатите, моля да приемете нашите поздрави. Следващият колега Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Много добре, че вие заявихте присъствието на тези изследователи. Е, благодаря и за аплодисментите. Във всички случаи, колегата Едит Хертвък е феноменална. Приветстваме я за извършената работа по този доклад. Наистина невероятно. Ние имаме толкова много доверие в нея, че още преди да видим доклада можем да я поздравим. Смятам, че това, което тя е направила е наистина уникално. Ние знаем, че докладът ще бъде отличен, обаче трябва да се запознаем и с текста на комисията. И сега ще говоря за него. Трябва да приветстваме това съобщение от комисията, защото тук се иска нещо, което искаме всички, а именно укрепване на външното изменение в енергийната политика. Това е задача, която безспорно е много важна, най-вече като се имат предвид настоящите обстоятелства. Европейският съюз трябва да говори с един глас и трябва да защитава своите интереси в двустранни договори, а също така и в международни организации. Защото ние имаме едно предимство. Както казах, ние сме най-големият вносител на енергия в света. А от друга страна, мога да посоча, че това създава някаква сила, някаква власт. Ние не трябва да носим само последиците от слабата позиция, а трябва да преобърнем слабата позиция в силна позиция и в печеливша позиция. Смятам, че разискването е изключително обективно. Трябва да се опитаме да се дистанцираме възможно най-много от идеологията идеологическите моменти, за да постигнем най-добрите резултати с една съвместна дипломация в сферата на енергетиката. Искам сега да се спра на някои конкретни моменти. Първо, искам да подчертая, че външната енергийна политика на Европейския съюз е важна, но много по-важен е фактът, че ние трябва да а, завършим нашият вътрешен енергиен пазар, защото само тогава ще можем да застанем на страва основа и в добра позиция спрямо нашите партньори. С различните пакети в енергетиката ние ще направим стъпки напред, но за съжаление все още не можем да говорим за вътрешен енергиен пазар. За да го постигнем, в действителност ние трябва да укрепим укрепим още повече връзките, така, щото различните заплахи отвън, колебания в цените или е, в енергийните доставки да могат да срещнат е, съвместен отпор на енергийно на европейско равнище. Ние ще успеем е, да направим това, когато си сътрудничим и когато избягваме някои от страните да изпаднат в заплаха от спиране на енергийните доставки. Като тези доставки ние можем да ги гарантираме не само чрез голяма инфраструктура, а и чрез други средства. Всеки ще участва в тези преговори, обаче и Европейският съюз трябва да участва самостоятелно е, в е, тези преговори, защото е, тогава ще имаме по-ефективна позиция, например по отношение на втечняване на газ и в други сфери. Понякога страни, които са в нестабилна позиция, използват енергийните доставки като, не като търговско, а като политическо оръжие, което ние не можем да приемем. И трето, по-добра вътрешна координация между държавите членки. Всяка държава членка естествено се ползва с суверенитет и може сама да подбира енергийния си микс, но смятам, че все пак ни е необходим дух на солидарност, защото ако държавите членки сключват двустранни спогодби в своя полза и в вреда на други държави членки, мисля, че това не е добро решение. Ние трябва да поздравим предложението на комисията за създаване на механизъм за обмен на информация с трети страни в сферата на енергетиката. И сега минавам към последната точка от моето изказване. Искам да подкрепя предложението на комисията, е, с което ще бъдат е, ускорени нашите е, усилия във връзка с сътрудничеството с нашите партньори, също така и в законодателната област. Основното мото е, че ние искаме един един енергиен пазар и а, е, сигурни енергийни доставки. За тази цел е необходима конвергентност на нормативната уредба, която ще трябва да обхване и съседните ни страни. Това каза и председателят Бузек, така че мисля, че това е и целта, която трябва да преследваме. Накрая искам да посоча, че не е лесно да се постигне една позиция на държавите членки във външната и енергийната политика, но сега ние имаме много голямо търсене на енергоисточници. Приемаме, че е, изкопаемите горива ще се изчерпят в даден момент. Е, също така имаме и климатични промени, поради което трябва да се ориентираме към дългосрочно мислене. Ако ние изработваме дългосрочни стратегии, смятам, че е, докладът е правилна наса... крачка в тази насока. Колегата Месарош. Благодаря, господин председател. Аз съм единственият, който не е прочел доклада. Така си помислих, обаче всъщност разбрах сега, че го няма въобще до сега доклада. Така че не съм единственият, който е изпуснал нещо. Искам да подкрепа колежката, като смятам, че е в най-добри ръце. Имайки предвид колежката Херцог. Искам да я подкрепям, тъй като тя със сигурност може да разчита на нас. Ние ще подкрепим. Много е важно нашата комисия ИТРЕ да запази своята компетентност и своите права в тази област. Има политически последствия Относно външно-политическото измерение, искам да си сътрудничим с Комисията по външните въпроси, с външните представители и искам да обърна внимание, че страните от Средна и Източна Европа, аз съм от този регион, Унгария, Словакия, знаеме какво значи зависимост от енергийни, от енергийни източници и внос на енергия. Това е тема, която периодично се появява. Диверсификацията на нашите, нашия внос е много важна. Нас ни, ние се страхуваме от спиране на доставките на руският природен газ и сме много загрижени за това, че сме толкова зависими от е, е, руските доставки. Не искам да навлизам в детайли, искаме да разшириме нашата инфраструктура на Буко тръбопровода. Е много важен за нас, той допринася за нашата независимост. Важно е енергията, енергията да не се използва за политическо оръжие. Това е много важно. Друг важен въпрос е следният. В тази сфера външнополитическото измерение на енергоснабдяването се нуждаем да говорим с един глас. Е, това обаче изглежда трудно. Е, енергийната политика е в ръцете на държавите членки. Ние нямаме единна европейска енергийна политика. Вътрешният пазар на енергия трябва да се разшири, иначе няма да можем да говорим в един глас. И искам да обърна внимание на това, че през напоследък по много документи работихме. Изготвихме и документи, но важно е този доклад да включи части от предишните документи, за да нямаме всеки път фантастичен нов доклад и така да се държиме, все едно, че преди това никой, нищо не е казано по тази тема. Например, в доклада Енергийната стратегия 2020 има задължения в областта на промяната на климата, борбата с опазването на климата, е, нисковъглеродното те емисии. И тези теми трябва да бъдат включени. Различните доклади не бива да си противоречат. противоречат. Атомната енергетика е важна. Важно е да направим стъпка напред. Може да са малки стъпки, но трябва да изпратим послание към света. След Фукушима, днес в Европа, ние сме загрижени за атомната енергетика. Безопасността на атомните централи трябва да бъде гарантирана. Трябва да говорим с един език, един глас. Не бива да крием нещата. Трябва да говорим, да мълчим. Това не помага. Изследванията са много важни. Можем да си сътрудничиме заедно с носители на енергия, износители на енергия. Трябва в областта на изследванията също да си сътрудничим. Това няма общо с транспорта на енергия, но при решаването на проблемите с енергоснабдяването е много, важна, е много важен сектор – сигурният транспорт на енергоносителите е важно. Това са все важни сфери. И може би е добре да се включи изречение по тези теми в доклада. Госпожа Поколовска. Е, bardzo, Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря. Съобщението всъщност е, съдържа много интересни идеи по отношение на енергийната политика. Обаче, същевременно аз имам чувството, че Ние днес в Европа имаме чудесни намерения, искаме повече интеграция, но междувременно и по-скоро същевременно се сблъскваме с националните интереси. За това при работата по този доклад аз бих подчертала някои определени моменти и то най-вече във връзка с практическото прилагане. При преговорите в съвета между държавите членки се опасявам, че този текст би могъл да се разводни и това би било краят на всички чудесни идеи, които се създават тук в парламента. Затова трябва да положим усилия да определим точно какво трябва да направим, за да защитим основните си тези. Един важен момент е, е обменът на информация за такива правителствени споразумения и договори по настоящите договори, информация също и по бъдещите договори. Но тук е, възниква въпросът с изпълнението. Знаем колко е сложна ситуацията около третия енергиен пакет и колко е трудно да накараме държавите членки да го приложат. Знаем също колко дълги са процедурите, свързани с него. И за това си задаваме въпроса все по-често какво можем да направим във връзка с този пакет. След това енергийната общност, това е нещо в интерес на всички членове на Европейската общност. Комисията с пълно основание казва, че тази енергийна общност трябва да стане част от условията за присъединяване към Европейския съюз и важен елемент за бъдещата интеграция в Европейския съюз. Енергийната карта на Европа трябва да бъде разширена и ние трябва да работим в добро сътрудничество също и с СТО. Русия на Русия се отделя много внимание в рамките на тази дискусия. Искам да посоча само едно. В момента текат преговори с Русия по третия енергиен пакет. Знаем колко трудно протичат тези преговори и е, непрекъснато чуваме от е, политиците в Русия, да, всъщност няма никаква причина защо фирми като Газпром или други подобни руски фирми трябва да се адаптират към третия енергиен пакет, защото всъщност той съдържа европейски разпоредби. В тази връзка ние трябва да посочим, че този документ ще има влияние върху преговорите и бъдещ. Ние би трябвало да накараме комисията да не предвижда изключителни разпоредби и да не се отклонява от правилата, които сме е, въвели като правила на вътрешния пазар. Ние трябва да доразвием идеите в доклада, първо да се окаже съдействие на комисията, за да не се разводнят идеите в доклада и второ гарантиране на изпълнението. Благодаря. Колегата Тикао. Благодаря, господин председател. Тъй като суровините стават все по-малко, са нужни мерки, за да се гарантира независимостта от доставките на Съюза. Важно е всичко, което съществува в тази сфера, да бъде част от европейската политика на Европейския съюз. Преди всичко двустранните договори между Европейския съюз и трети държава, както и договори с други региони на света. Мисля, че е важно за всички двустранни отношения с трети страни, с други региони, да идентифицираме кои са целите, стратегическите цели на Европейския съюз в областта на енергетиката и да бъдат подкрепени тези цели. Благодаря. Иска ли комисията думата? Накратко, ако обичате. Euh, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика и на останалите членове на вашата комисия. Много положителна беше реакцията на този доклад. Първо, комисията за първи път предлага глобален подход по тази тема. Разбира се, тук трябва малко да диференцираме нещата, това е ясно и по тази причина се опитахме да очертаем приоритетите по отношение на съседните ни страни. Има страни, които са големи консуматори и така нататък. Ние трябва да идентифицираме приоритетите тук и да гарантираме инструментите, които имаме да бъдат използвани по различен начин. Например, както в техническо, така и в правно отношение. Става дума, разбира се, за техническите и правните инструменти, които да отговорят на съответните потребности. След това сигурността на енергийните доставки – при традиционните горива, но а, трябва да разгледаме и други теми тук. Енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, усъвършенстване и доразвиване на правната рамка, както в Европа, така и в света. Съществуват нови въпроси във връзка с сигурността в глобален мащаб. Един от тези въпроси е свързан с атомната енергия, след това и използването на атомна енергия в открито море. Тук става дума и за конкретни предложения. Това са теми, които са от много решаващо значение и които докладчика засяга в доклада. Първо, координиране или координация. Координацията в рамките на това предложение на комисията естествено не означава, че възможностите на държавите членки трябва да бъдат ограничени по отношение на сключването на споразумения с трети страни и координацията не трябва да включва също влияния върху договори между фирми от европейски страни и от трети страни. Тук става дума за координация по отношение на обмена на информация, например, и ние смятаме, че това е много важен момент, за да може да се гарантира доброто функциониране на енергийния пазар. След това последователност – това е много решаващ критерий, последователност между настоящите предложения и европейските енергийни цели така както те са формулирани в член 194. И Тук трябва да посоча, че нашият вътрешен пазар трябва да функционира коректно и всички предложени мерки са пряко свързани с вътрешния пазар. Радваме се, че докладчика също преследва тази перспектива. Благодаря. Благодаря. Госпожа Херцог, искате ли да вземете думата? Заповядайте. Uh, uh, Днес като че ли се явих на конкурс за красота и явно ще го спечеля. Съжалявам, че господин Квадрас напусна заседанието. Не искам на мен да се гледа като на крокодила в зоологическата градина. Предпочитам да съм слона. Защо не искам да съм крокодила? Защото крокодилът има голяма уста, но само малки ушите. Надявам се, че след като приключим работата по доклада, той ще даде възможност на Европейския парламент да говори с един глас. Вероятно, ще има възможности за постигане на дългосрочните цели в областта на енергийната политика. Ще цитирам Дарвин, който е казал, че не най-силният, не най-интелигентният оцелява, а онзи, който може да се пригоди така, че да оцелее. С други думи, Европейският съюз трябва да се приспособи към променящите се условия, за да устои и на конкуренцията в световен мащаб. Няма да повтарям казаното от колегите, които се изказаха до тук. Обмених виждания и с господин Турмес, въпреки че той не е тук днес. Един от колегите говори за ядрената безопасност, за това как Европейският съюз може да сподели експертните си познания с други държави с цел цялостното повишаване на ядрената безопасност. Мисля, че това е важно с оглед на сътрудничеството в областта на енергетиката. Още веднъж повтарям, че докладът ще ни даде възможност да говорим с един глас по време на преговорите със съвета. Мисля, че Европейският парламент ще изиграе своята роля в този процес. Благодаря на всички, които се изказаха днес. И аз благодаря сега от мое име. На 24 януари ще бъде представен доклада и ще продължим работа по него. С това приключваме с тази точка 5. Преминаваме към точка 6. Посещение на комисарката Нели Круз. Мисля, че в 4.15 ще дойде, така че направим почивка. Моля ви, останете близко до залата. Не правете голям излет. Кратка почивка до 4.15. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich eröffne die Sitzung. Драги колеги, колежки, започваме втората част на следобедното заседание. Поздравявам най-сърдечно сред нас госпожа Крус, който е комисарка по цифровите технологии многократно разменихме мнения, няколко проекта сме придвижили напред, отново имаме проекти с нея, това сме много благодарна. Сме ви много благодарна, госпожо Крус, че дойдохте при нас, че имаме възможност да ви зададем въпроси. Госпожа Крус, имате думата. Uh, Удоволствие за мен е. Господин председател, госпожи и господа, за мен е удоволствие отново да присъствам на ваше заседание, за да споделя с вас много от настъпилите вълнуващи промени. Действително, настоящата година даде нов тласък на развитието на цифровото общество, както и на напредъка в областта на научно-изследователската дейност, която е в основата на ИКТ. Вашата специализирана комисия изигра важна роля за създаването на цифрово общество в Европа. Парламентът и съветът наскоро постигнаха политическо споразумение за програмата в областта на политиката по отношение на радиочастотния спектър, която ще бъде официално приета в началото на следващата година. Програмата предвижда укрепването на единния пазар за безжични приложения, подобряване на управлението на спектъра в Европейския съюз и разделянето на значителен дял от спектъра за безжичен широкоспектров достъп и за мобилен достъп от четвърто поколение. Обедена съм, че непрекъснатият ви ангажимент за постигането на това споразумение бе а, приветстван и доведе до желаните резултати. Искам да благодаря на докладчика господин Хьокмарк и на вас, господин председател. Вие двамата заедно с редица колеги от вашата специализирана комисия прекарахте не една нощ в тристранни разговори. Това ме отвежда до друга основна тема, по която работим в момента, а именно регламента за роуминга, който предстои да бъде прият. Сигурен съм, че споделяте моята решимост за постигането на значими, трайни и структурни промени в пазара на роумингови услуги. Зная, че вие трябва да отправите ясно и просто послание, което да намери отклик и сред гражданите. Потребителите искат по-справедливи условия, те искат разумен размер на таксите за роуминг, така че да не се страхуват, че фактурата им за телефон в чужбина да е със стойност по-висока от цената, която са платили за почивката си. Но трябва да излекуваме болестта, а не просто да обръщаме внимание на симптомите. Необходимо ни е трайно решение, с което да преструктурираме предлагането и да създадем реална конкуренция. Конкуренцията понижи цените в други пазари, като например въздушния транспорт. Тя може да доведе и до понижаване на цените на роуминга. Ще трябва за известен дълъг период да продължим с ценовите тавани, докато се усетят напълно ефекта от структурното решение. Но тези тавани не трябва да са прекалено ниски. В противен случай те няма да постигнат желания ефект. Опитът сочи, че ценовите тавани не са единственото решение за да се постигнат отворени пазари, както и за да се дете на потребителите реален шанс за избор, регулирането на цените не бива да възпрепятства ефективната конкуренция. Оценявам широката подкрепа, която бе предоставена за предложения подход. Знам, че бяха повдигнати някои въпроси относно техническото изпълнение на нашето предложение за разделяне на предлагането на услуги. Вече а, ясно заявих, че разглеждаме различните възможности за техническото прилагане на това предложение. Установили сме добро сътрудничество с органа на европейските регулатори за електронните съобщения. Що се отнася до графика, трябва да проявим амбиция за постигането на споразумение на първо четене – така че текста да бъде прият преди да изтече срока на действие на действащия регламент. Той изтича в края на юни следващата година. Ако не постигнем тази си цел, ще възникне празнота в уредбата, ще бъде лише, бъдат лишени потребителите от спасителната мрежа, с която разполагат и ще трябва да чакат до установяването на конкуренция и на възможности за избор от тяхна страна. Друго важно досие, по което работим е Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Трябва да окажем подкрепа на европейските институции, на държавите членки и на цялото общество за повишаване на нивото на сигурност в интернет. От това проистичат следните две необходимости. Първо, Агенцията за мрежова информационна сигурност трябва да може да привлича и задържа най-добрите специалисти в областта на сигурността на интернет пространството в Европа. Второ, служителите на агенцията и заинтересованите страни трябва да разполагат с максимално добри условия за установяване на мрежи. Само така те ще могат успешно да изпълняват функциите си. От началото на октомври тази година агенцията разполага с мобилен екип за подпомагане, който работи от Атина. Той подпомага държавите членки при създаването на допълнителен капацитет за сигурност в интернет пространството. Уверена съм, че Европейския парламент в рамките на законодателния процес ще прояви готовност и ще бъде в състояние да предложи решения за подобряване на ефективността и привлекателността на агенцията. Готови сме да разгледаме всички предложения за усъвършенстване преди съветът да приеме общото си становище. Разбира се, укрепването на Агенцията за мрежова сигурност не е единственият начин за повишаване на сигурността в интернет пространството. Тази цел трябва да бъде поставена в по-широк контекст, например в рамките на амбициозна стратегическа инициатива за повишаване на сигурността на интернет пространството. не Очаквам с удоволствие да чуя вашето виждане за Агенцията за мрежова сигурност. До 2015 година ще изготвим стратегия, която да укрепи <clears throat> капацитета ни за противодействие на атаки срещу интернет пространството. И тъй като тези заплахи не признават е, граници, от основно значение ще бъде международното сътрудничество. Ще трябва да работим за премахването на така наречените сигурни обежища за онези, които извършват е, подобни атаки, трябва да предотвратим и въвеждането на национални изисквания за сигурността, които да възпрепятстват проникването на пазара. Много е важно също така интернет да се превърне в по-добро място за децата. Това е един от приоритетите на програмата за цифровите технологии. Бе създадена програма за по-безопасен интернет – тази програма се изпълнява в редица центрове за по-безопасен интернет, които целят повишаването на осведомеността. Трябва да действаме бързо, тъй като Цифровите технологии също се развиват бързо. Сега децата още на 7 годишна възраст започват да ползват интернет. Те имат достъп до интернет както от компютри, така и от мобилните си телефони. Като се имат предвид тези бързи промени, комисията през следващите месеци ще представи Европейска стратегия за овластяване на децата така че те да могат максимално добре и по възможно най-безопасния начин да се възползват от интернет. Стратегията ще се основава на ясни цели и ще включва политики в редица области, в това число и политики за саморегулиране. Призовах главните изпълнителни директори на много предприятия в областта на ИКТ да активизират своите усилия в тази област, като докладват злоупотреби, например. Превръщането на интернет пространството в по-безопасно пространство включва и работа по отношение на електронните операции. Смятаме, че единствено със създаването на общо европейска уредба за електронна идентификация, електронно удостоверяване и електронен подпис ще можем да допринесем за сигурността на операциите в интернет и да повишим доверието на потребителите през второто три месече на следващата година ще представя законодателно предложение което ще се предвиждат възможности за гражданите и деловите среди да използват електронната си самоличност за достъп до електронни услуги. Повторното използване на публични данни също предлага възможности за растеж. Към момента общият размер на пазара се оценява на 30 милиарда евро, но косвените приходи е възможно да достигнат и до 140 милиарда. Предимствата на така наречените отворени данни не се изчерпват само с финансовата страна. Тези данни могат да помогнат на гражданите да участват в обществения и политическия живот, могат да увеличат прозрачността и отчетността както и да доведат до разработването на по-ефективни политики, основаващи се на факти. Ето защо предлагаме амбициозна и съгласувана програма за <clears throat> изготвянето на стратегия за отворените данни в Европейския съюз. През 2012 година комисията ще създаде свой портал за отворени данни, така всички наши ресурси по отношение на данните ще бъдат лесно достъпни и лесни за използване. Секторът на ИКТ може да допринесе за повишаването на енергийната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове с около 15%. Инициативата за енергийна ефективност е сред Основните области, в които политиката в областта на ИКТ може да допринесе за постигането на целите ни в областта на климата. За тази цел политиката в областта на радиочастотния спектър разглежда и възможностите за предоставяне на определен дял от спектъра за интелигентни електроенергийни мрежи и системи от интелигентни измервателни уреди. Комисията ще проведе обществено допитване до края на тази година, така че да установим какво ще е търсенето на а, чистоти в спектъра. В зависимост от резултатите на това обществено допитване, ще реша какво да предприемем в края на 2012 година. Много е важно да заложим и на научно-изследователската дейност в областта на ИКТ. Предлагаме бюджетът на Съюза след 2013 година да отрази нашите амбиции за инвестиране в бъдещето на Европа чрез подкрепяне на изследванията и новаторството. Новият подход за интегриране на научните изследвания и новаторството в рамките на рамковата програма 2014-2020 година намери широка подкрепа от страна на заинтересованите страни. Тази рамкова програма се основава на три цели – справяне с предизвикателствата пред обществото, поемане на водеща роля в промишления сектор и постигане на върхови постижения в научните изследвания. За постигането на тези цели трябва да обвържем рамковата програма до 2020 година с други източници на финансиране – трябва да подчертаем важността на информационните и комуникационни технологии като ключови технологии, които отключват потенциал и в други области. Същевременно трябва да улесним достъпа, да намалим административната тежест, така че да привлечем най-добрите учени и най-новаторски настроените предприятия. За тази цел ще упростим структурата на програмата и ще представим един набор от правила за участие. Ще упростим и правилата за финансиране. В рамките на рамкова програма 2014-2020 година се предвижда и насърчаването на използването на инструмента на публично-частното партньорство. Необходим е и по-силен финансов ангажимент от страна на държавите членки както и ангажимент за привеждане в съответствие на техните национални процеси. Разбира се, не можем да пренебрегнем реалността. Европа явно се намира в трудна економическа ситуация. Това обаче не означава, че не трябва да създадем една силна жизнеспособна рамка отвъд настоящите економически затруднения. За мен секторът на ИКТ е един от основните източници на растеж, от който толкова много се нуждаем. Във връзка с това искам да споделя с вас едно много интересно ново законодателно предложение. Става дума за инструмента за изграждане на междусистемни връзки в Европа. Това предложение предвижда достъп до висококачествена и финансово достъпна инфраструктура, независимо от това къде се намират гражданите, с какви умения разполагат и с какви средства. Това ще е от основно значение за общественото и економическото сближаване, както и за подкрепянето на новаторството и конкурентоспособността в економиката. Европа трябва да направи значителни инвестиции в нова високоскоростна инфраструктура в интернет пространството. Но освен традиционните доставчици на телекомуникационни услуги, в инструмента за изграждане на междусистемни връзки в Европа се предвиждат и други альтернативни източници на инвестиции, Що се отнася до инструмента за изграждане на междусистемни връзки в Европа, в областта на цифровите технологии преследваме две цели. Първо, подпомагане на предоставянето на високоскоростен широко спектров достъп. Второ, предоставянето на основни обществени услуги онлайн. Трябва дума за инструменти като електронното управление и електронното здравеопазване. Възнамеряваме тези инструменти да са достъпни в целия Европейски съюз. Ще инвестираме 9 милиарда в изграждането на тази толкова важна инфраструктура. Според нашите прогнози, най-малко 7 милиарда евро ще бъдат заделени чрез нови финансови инструменти. Така ще можем да инвестираме над 50 милиарда и до 100 милиарда евро в високоскоростна широколентова инфраструктура. Какво означава това? Това означава, че около 45 милиона домакинства – или над 100 милиона граждани и потребители ще могат да използват високоскоростен широколентов достъп благодарение на намесата на Европейския съюз. Останалите средства ще бъдат използвани за изграждане на обществена инфраструктура. Разбирам, че ще бъде трудно да убедим държавите членки и регионалните власти в необходимостта <clears throat> от разходване на средства в областта на ИКТ. Осъзнавам, че има много други конкурентни приоритети, но когато е забавне, забавено развитието на економиката, ИКТ обещава добра възвръщаемост на инвестициите. Така че ви призовавам да отправите това положително послание към вашите държави членки, така че Европа да поеме отново пътя на, по пътя на економическото възстановяване. Накрая, господин председател, ще направим равносметка на изпълнението на програмата за цифровите технологии чрез активна, активен диалог с заинтересованите страни. Ще полагаме по-активни усилия за постигането на напредък при изграждането на единния пазар на цифрови технологии. Ще продължим да работим в области, в които разпокъсаните национални политики изискват координиран на реакция от страна на Европейския съюз. Ще направим оценка на вече извършените действия и възможностите за тяхното доразвиване. Много съм удовлетворена от това, че вашата комисия а, във връзка с тази ни цел се съгласи да подкрепи организирането на така наречената цифрова асамблея тук в сградата на парламента. И нека ви провокирам с нещо. Бихте ли могли на следващата среща на цифровата асамблея да изложите примери за постигнат успех в областта на цифровите технологии, пример от вашите избирателни райони. Чрез излагането на такива примери можем да установим по-тясна връзка с гражданите, можем да им покажем с конкретни примери как програмата за цифровите технологии променя ежедневието на европейците. Искам да благодаря най-сърдечно от името на всички колеги, госпожо Круз, за тази подробна информация, която предложихте. Бих искал да направя два коментара преди да започне дебата. Първо, при роминга ние имахме вече дебат и впечатлението ми, че всички колеги проявяват много голям интерес към намиране на бързи и нови технологични пътища, защото в тях са заложени огромни шансове. Е, това може да се каже за проекта, който вие представяте. Понякога е, е трудно да се води дебат, защото трябва да се мисли не само по същество, как е, да се квалифицира тази институция, да се получи да се осигурява квалифициран персонал и така нататък. Понякога е, правес взимат емоционалните фактори, така че аз ви моля наистина да подобрим този проект по същество. Това е най-важното. И тук трябва да се осигури гъвкавост, за да могат хората с висока квалификация да вземат участие в него. Мисля, че съвсем коректно вие обърнахте внимание на тази точка. Знам колко е трудно да се постигне резултат. Първо, госпожа Дел Кастио, благодаря. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар, за това, че вие дойдохте при нас и ни представихте предложенията на комисията по програмата 2012 година. Вие говорихте също за Хоризонт 2020. Мисля, че вие направихте един анализ на ситуацията и очертахте перспективите, по един чудесен начин. Вие разгледахте темите от най-важния аспект, а именно как можем да осигурим конкурентоспособност и растеж, защото всъщност това може да ни доведе до развитие на телекомуникационните технологии като установяваме какво се случи през 2011 година, какво е разгледала комисията и какво парламента и като е, установим и факта, че се стигна до споразумение с съвета, смятам, че наистина постигнахме много добър баланс. Ние имаме този пакет за широколентовия достъп. Това е наистина едно чудесно законодателно предложение, защото то не търпеше отлагане и заключенията на съвета също е, осветляват аспекти на сигурността на първо място, но също така е, някои аспекти свързани с е, агенциите. Например, има някои аспекти за роуминга, които засягат съвсем пряко потребителите и се ползват с много голям интерес от тяхна страна аз мога да кажа, че наистина тук можем да отбележим положителен баланс. Сега за 2012 година нещата добиват все по-неотложни измерения. Ние трябва да разработим бързо онези елементи, които са основополагащите стълбове в една архитектура на информационните и комуникационни технологии. Първо, развитието на широколентовите технологии и хаштем. Това, разбира се, е свързано с разработка на мрежи от ново поколение. Съвсем открито искам да кажа, че бях изненадана, че един от тези стълбове липсваше, а именно Cloud Computing. Cloud Computing беше нещо, което беше обявено от комисията и трябваше също да се разгледа през 2012 година. Струва ми се обаче малко късно това да стане едва края на 2012 година, а сега имам впечатлението, че не само това идва твърде късно, а и че не е включено в програмата на комисията за 2012 година. Аз не мога да си обясня този факт, защо е така. Що се отнася до конкурентоспособността на предприятията по отношение на растежа и създаването на работни места, тук проличава, че ефектът от прилагането на тези нови е, технологии на клауд компютинг ще бъде голям. В е, САЩ вече има такава стратегия за клауд компютинг, което означава, че част от е, федералния бюджет на САЩ се отделя за изпълнение на задачи в връзка с темата клауд компютинг и при нас е, обаче липсва решително и бързо действие от страна на комисията. Необходима ни е стратегическа рамка. Това не означава, че веднага трябва да пристъпим към законодателни действия, но ни е необходима поне една стратегическа рамка за а, разработката и а, усъвършенстването на клауд компютинг в Европа. И е, трябва да ви кажа, че това ми създава проблеми, а иначе мисля, че е, вие представихте нещата по много прецизен начин и по принцип е, ние получихме правилни обяснения от вас. Но този стълб, който липсва, ни създава проблеми, защото той ще намали стабилността на цялата архитектура. Благодаря, колегата Хол. Благодаря. Искам да ви поставя два въпроса. Единият цифров пазар и спътниковите услуги. Доволна съм от това, което казахте за вътрешния цифров пазар като двигател на растежа. Напълно съм съгласна с вас за голямото значение на премахването на границите между държавите членки. Вече опоменахте редица важни мерки, като програмата за политиката в областта на радиочастотния сектор, инструмента за изграждане на междусистемни връзки в Европа, разработването на стратегия за децата, ползващи интернет. Въпросът ми е, възнамерява ли комисията да представи пътна карта за 100 окончателното доизграждане на вътрешния цифров пазар. Възнамерява ли комисията да изготви една обща рамка, която да обедини всички инициативи, които ще предприеме през идните месеци? Вторият ми въпрос е свързан с <clears throat> навигационните услуги Съветът прие правила за прилагането на разпоредбите за навигационните услуги. С това се целеше да се допринесе за координирането на действията на държавите членки. Какво според вас ще е въздействието на, от тази стъпка на съвета? Какви са възможностите за ускоряване на действията? като се има предвид, че срокът за въвеждане в националното законодателство бе май 2011 година. В момента се водят много неофициални разговори за мобилните навигационни услуги. Какви биха били последиците от решението на едно дружество, което разполага с лиценз за такава дейност, да продаде съответните съоръжения на държава извън Европейския съюз, на трета страна? Има ли някакви действия, които може да предприеме комисията, така че да се избегнат вреди за европейските граждани, проистичащи от едно такова действие. Колегата Меркис. Благодаря, госп... Благодаря, госпожо комисар. Споделихте плановете си за бъдещи действия. Имам няколко въпроса. Първо, вътрешният цифров пазар – той в никакъв случай не е установен. Първият ми въпрос е свързан с таксите за роуминг. Направени са няколко предложения в тази област. В какъв момент ще постигнем идеалната ситуация? Кога ще бъде установен единен пазар на роуминговите услуги в Европа? Нямам предвид уравняването на размера на таксите. Или, извинете, когато се изравни размера на таксите в различните държави, тогава ще установим същински вътрешен пазар на роуминговите услуги. Също така няма възможности за използването на едни и същи услуги във всички държави. Какви са вашите планове за справяне с този проблем? Говорихте и за превръщането на интернет в пространство по-безопасно за децата. Всички сме съгласни, че трябва да работим за това. Въпросът е как да го постигнем. Казахте, че децата днес още на 7 годишна възраст започват да използват интернет. Това е чудесно, но трябва да гарантираме и някой да упражнява контрол върху тях. Имам и още един конкретен въпрос. Европейското партньорство за новаторство бе установено от комисар Дали – в областта на активното остаряване в добро здраве. Това партньорство бе установено преди около година. Какви са резултатите от а, това партньорство? Ще предвиждат ли се някакви последващи действия през идната година? И на последно място, но не и по значение, електронното правителство – всички говорим по тази тема, но какво точно стои зад нея? Това понятие е много широко. Какви конкретни мерки ще предприемете в тази област? Колегата Чичестър. Благодаря. Добър ден, госпожо комисар. Добре дошла. Ще се спра върху две теми. Първата е Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Споделям вашето отношение към тази агенция. Споделям виждането ви, че трябва да повишим нейната ефективност, както и да подобрим условията на труд за нейните служители. Мисля, че повечето от колегите тук в комисията споделят това становище, но Проблемът е в детайлите. Продължават разискванията за новия мандат на агенцията. Водят се обсъждания най-вече за продължителността на мандата. Обсъжда се и седалището на агенцията. Много актуална е темата за нейното седалище и мястото й на работа. Преди около две седмици разговаряхме с гръцките власти, но като се имаха предвид обстоятелствата в Гърция преди две седмици, тези наши разговори не доведоха до нещо конкретно. Има обаче възможност да ги подновим сравнително скоро. Запознахме се с измененията, внесени от колегите във връзка с задачите и целите на агенцията. Ще се опитаме да ги хармонизираме, да ги консолидираме, така че да се избегне дублирането на мерки. Във връзка с това решихме да отложим разискването тук в специализираната ни комисия, така че да можем да обсъдим и някои други аспекти от доклада и да стигнем до по-добро решение. Вероятно ще проведем разискване през януари след като сме си отпочинали по време на отпуската. Това е за сега напредъкът, който сме постигнали по това досие. Искам да кажа и няколко думи за роуминга. Има предложение за разделяне на услугите, но трябва да подходим внимателно. Не бива да се впускаме прекалено много в технически детайли във връзка с това разделно предоставяне на услуги. Водеха се, например, разисквания за това дали трябва да има една сим-карта или две. Но въпросът е изключително важен. Трябва да намерим начини за повишаване на нивото на конкуренция на пазара. Действащите към момента регламенти не постигнаха тази цел. Те защитиха потребителя от шокиращо високи сметки, но ценовите тавани, предвидени в тези регламенти, не доведоха до конкуренция между потребителите, между доставчиците, извинете, в посока предоставяне на по-добри услуги на по-низки цени. А именно това е основната цел. И за да я постигнем, мисля, че трябва да приложим подхода на разделно предоставяне на различни услуги. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, добре дошла в нашата комисия. От името на моята политическа група благодаря за доклада, за информацията, която ни дадохте. Ние споделяме, повечето от нас по повечето точки споделят вашето мнение. Няколко въпроси по темите, които се раз... ще се разглеждат в парламента и които които евентуално не са достатъчно обсъждани до сега. Първо, мрежовата неутралност. Една резолюция беше приета от парламента за отворения интернет и това отговаря на телеком пакета. Вие знаете, че в тази резолюция е, се казва, че има практики, които задържат тези услуги и заплашват неутралността. Бихме желали да се публикува проучване. Чухме, че има такова проучване, но искаме да знаем дали вече има резултати от проучването, какъв подход предлага комисията, законодателен или по-общ подход – Смятам, че ако се остави този въпрос на държавите членки, ще се стигне до различни правни рамки и това ще е опасно за вътрешния пазар. Кибернетичната сигурност, но този парламент е, е вече взел становище в Комисията по външните въпроси – ще има нова директива в комисията Либе. И що се отнася до националното законодателство, се касае за такива, които атакуват информационната система, кибернетичната престъпност, борбата с нея в различните сфери. Но тези различни сфери и стъпки не са свързани една с друга нужна ни е стъпка напред, за да имаме по-сигурен интернет. В становището на Комисията по външните въпроси се предлага да се въведе ново лице, което да го наречем координатор по кибернетична сигурност или е, отговорно лице на ниво Европейски съюз, което да следи за координирането, интегрирането е, в тази сфера. Искам да, да науча вашето мнение за създаването на такава служба, къде трябва да бъде тя в рамките на една институция, вече съществуваща, или според вас, къде е правилното място на такава институция? Относно роуминга съм съгласна с вас, присъединявам се към бележките на председателя – ние всички искаме да се стигне до споразумение, колкото е възможно по-бързо. Относно Хоризонта 2020, моята политическа група винаги казва, че равенството на шансовете е основен стълб. Това въжи и за цифровата агенда, цифровия дневен ред. Ето защо при създаването на интегриран цифров вътрешен пазар трябва да бъде взет предвид. Поради това искам да попитам по отношение на програмата 2020. Как Хоризонта 2020 ще допринесе да се за пуши нишата, която съществува. Валиан. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Първо, високо оценявам консултациите, които започнахте във връзка с разликите в себестойността по предоставянето на услуги. Програмата за цифровите технологии за 2012 година не включва резултатите от тези консултации, не е предвидена и дата за публикуването на последвалите от тях препоръки. Въпросът ми е защо стандартните препоръки по тази тема ще изиграят важна роля за предлагането на достъпни широколентови услуги, както и за инвестирането в мрежи от следващо поколение. Второ, възнамерява ли комисията да предприеме конкретни мерки в рамките на работната си програма за подобряване структурата на вътрешния пазар по отношение на предоставянето на комуникационни услуги за деловите среди. Това е много важно в момент, когато се стремим да повишим економическия ръст в Европа. Във връзка с предложението на комисията за нов регламент за роуминга, одобрявам предложеното от нея структурно решение. Според нас в регламента трябва да са закрепени именно структурни мерки. Не всички от нас биха се съгласили с конкретните структурни мерки, но те са правилния подход. Ако отделим или предложим разделно предлагане на услугите, защо това не се приложи и на национално равнище? Тоест, защо не се даде възможност на гражданите да използват роуминг услуга в страна различна от страната, където е установен операторът им? Мисля, че това би било <clears throat> истински благоприятно за потребителите. По въпросите свързани с ИКТ, подкрепяме комисията, защото смятаме, че тази област е важна. Госпожа Кавайо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за много конкретното представяне на програмата ви за 2012 година. Ще се съсредоточа върху Хоризонт 2020. Приветствам намерението ви за упростяване на архитектурата, за приемането на единен набор от правила. Споменахте необходимостта от постигането на Синергия и координиране между Европейската инвестиционна банка и структурните фондове. Това изискваше и парламентът. Ще ви задам въпрос за приоритетите ви. Говорихте за ИКТ като технологии с висок потенциал по отношение на енергийния сектор. Говорихте за интелигентните измервателни уреди, интелигентните електроенергийни мрежи. Но много са важни информационните и комуникационни технологии и за други отрасли, като например транспорта. Как смятате и къде конкретно да залегне в хоризонта 2020? и къде представляват много интересен инструмент, като се имат предвид бързо развиващите се технологии на бъдещето. Колегата Фиона Хол спомена слуховете тук в колуарите за това, че Европейският съвет за научни изследвания ще работи във всички области на научно-изследователската дейност. Но така, може би, ще се отдели научната дейност от практическите приложения – как смятате да продължите да обвързвате научно-изследователските усилия с практическото им приложение? Госпожа Тоя. Благодаря. Благодаря на госпожа комисаря. Искам да кажа, че интересът ми към нейните предложения е голям. Сега искам да се спра на два момента и да помоля информация по тях. Първо, във връзка с цифровия план за действие, там съществува необходимост от въвеждане на нова категория от права в цифровата епоха защитата на потребителите се открива във всички нормативни разпоредби по цифровия план за действие. Понякога обаче се говори за потребители, понякога за деца, понякога за гражданите. Тази инициатива с която се установяват новите нормативни разпоредби, за нея аз нищо не чух в какво състояние се намира и след това за инструмента Connecting Europe. Вие пояснихте е, как стоят нещата в тази връзка. Тази сутрин по време на нашето заседание също разгледахме тази тема. Е, програмата, която представи комисията е много амбициозна. Що се отнася до ефективността на инструментите, включително и на финансовите инструменти, тук е, сме малко по-малко убедени. Важно е следното. Ние трябва да разбираме целите, които поставяте и това трябва да намерим намери и количествено изражение. За колко хора става дума, за колко семейства, колко могат да получат широко лентов достъп и как точно целта се изразява в количествено измерение. Мисля, че трябва да поясните това по-добре, защото винаги се говори за ефект на лоста, но за мен не стана ясно дали това е вече факт или са идеи и желания за бъдещето. Служителите на комисията комисията показват голямо доверие в разработените от тях инструменти. А ние се срещаме с представителите на а, европейското гражданство и знаем много добре, че нещата не са представени по най-конкретният начин, така че бих ви помолила да представите как конкретно се прилага този инструмент. Председателят, моля колегите да следят времето. Господин Кроте. Ще бъда кратък. Стана дума за цифровият вътрешен пазар. Един известен производител на смартфонци и таблет става ме информира, че не във всички страни предлаганите от него услуги са достъпни. Е, след като няма показания на екрана, то това означава, че в съответната страна няма достъп до тази услуга. Примерно, когато се закупува музика или пък когато се изпраща музика в друга страна, това състояние трябва да се промени. Ние трябва да създадем много а, надежни правила на вътрешния пазар и мисля, че госпожо Крус, вие сте правилният човек, който може да постигне това. Миналата седмица приехме резолюция за неотложност неутралитет в мрежата. Вие казахте, че трябва да се генерира растеж. Някои е, сектори в традиционните индустрии в държавите членки отслабнаха и мисля, че шансът, който ни се предлага е много голям и трябва да се възползваме от него. За това, според мен, трябва да създадем добра среда, за да можем да създадем необходимите пакети и да гарантираме неутралност на мрежата. Защото, например, когато не се спазва неутралитета на мрежата, смятам, че това не е добро развитие. Например, в Нидерландия има много добри постижения по отношение на неутралността или на неутралитета на мрежата. Смятам, че и в Европа трябва да се възприеме решението на Нидерландия Нидерландия, което наистина е решение образец. Вие говорихте за европейска стратегия за интернет. Това е от фундаментално значение. Клиентите трябва да не се страхуват да е, закупуват стоки в интернет, също и в трансгранично измерение, но понякога имам чувството, е, че комисията и в частност компетентният комисар е, е, като че ли е, обвързва нещата с забрани. Аз не мисля, че страхът е, не е добър съветник точно тук и затова молбата ми е по време на дискусии упражнете вашето влияние, така че ние да не изпитваме страх при някои законодателни инициативи. Аз не искам да твърдя, че правилата са излишни, но когато се подклажда страх, мисля, че това едва ли е най-добрият старт за участие в дигиталния вътрешен пазар. И смятам, че този пазар трябва да бъде достъпен за всички държави членки, за да може да се генерира неутралитет на мрежата и растеж и малките и средни предприятия да получат възможност да представят там иновативни продукти. Благодаря, драги колеги. Обръщам ви внимание, че имаме заседание на координаторите, което предстои. Госпожа Круз трябва да даде отговори на въпросите. Госпожа Херцог има думата. Short, Благодаря, господин председател. Ще бъда изключително кратка, много по-кратка, отколкото очаквате. В вестник Financial Times в събота и неделя бе публикуван на статия за 50-те най-влиятелни жени в Европа. Много малко от тях работят в областта на цифровите технологии. Мисля, че е време жените да излязат от сянката на мъжете в тази област Искам да работим за тази цел. Погледнете колко много жени колеги са тук в тази зала. Мисля, че парламентът може да подпомогне увеличаването на броя на жените, но как? Колежката Хьорм, колегата Хьормак. Благодаря ви. Благодаря и на госпожа комисаря за изложението. Имам въпрос, свързан с бъдещите ви действия. Говорихте за законодателното ви предложение за регламента за роуминга приключиха и разговорите за политиката в областта на радиочастотния спектър. Като се има предвид, че сектора, за който говорим, е сред най-модерните в европейската економика. Според мен е очудващо, че именно в този отрасъл европейският пазар е толкова разпокъсан. Това само допринася за проблема с роуминга и за други проблеми във връзка с цифровия вътрешен пазар. Ако можете да въведете единна европейска система за издаване на лицензи, както и ако можем да увеличим частотния спектър за мобилен пренос на данни, бихме могли да преодолеем разпокъсването на пазара. Как точно ще обедините тези 27 различни пазара, които наблюдаваме в момента? Не е лесен въпрос, госпожо Крус. Сега давам думата отново на госпожа Крус, Крус за отговори. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Нека започна като заявя, че съм много удовлетворена от становището, което изразихте във връзка с пазара на роумингови услуги и Агенцията за мрежова информационна сигурност. Искам да подчертая следното, като го обвържа с казаното от почитаемия господин Хьокмарк. Наистина, в момента сме изправени пред големи затруднения. Положението никак не е леко. В уводните си думи обаче заявих, че има надежда. Дори има нещо повече от надежда. Имаме шанс да покажем на гражданите, че все още има надежда. Много меко казано е да се твърди, че в финансовия сектор в момента се наблюдава неблагоприятна ситуация. Но можем да се възползваме от тази ситуация и с ваша помощ, с помощта на моите колеги, да приложим хоризонтален подход. Хоризонталният подход ни дава възможност да обвържем сектора на цифровите технологии с много други отрасли, да очертаем какво е възможно и какво е необходимо. Ние не сме просто някакъв остров, не сме изолирани от останалите. Има редица субекти, които биха били заинтересовани ако ние предприемем действия. Ако мечтаем единствено за вътрешния пазар, то следва към формулировката вътрешен пазар да добавим цифров вътрешен Знам това от опит. Реално е необходимо да се създаде цифров вътрешен пазар, отвъд границите между отделните държави. Това се налага от реалността. Що се отнася до премахването на бариерите, до премахването на границите, мога да ви уверя, че съм доволна от това, че и вие се съобразявате с реалността и ме насърчавате и аз да правя същото. Госпожа Делкастио говори за cloud computing, така наречения компютърен облак. Нека ви уверя, че ще направя всичко възможно през 2012 година да постигна конкретни резултати. Cloud Computing е от значение в световен мащаб. Ако искаме да играем роля в тази област не само в Европа, но и в света, трябва да постигнем конкретни резултати и да ги постигнем с ваше съдействие. Така наречените изчисления в облак Cloud Computing са важни не само за дружествата и отделните граждани. Те са важни с оглед на създаването на промишлен отрасъл, който да е обвързан благодарение на тази система на изчисления в облак. Няма нужда да ви обяснявам в какво се състои тази система. Важно е да преодолеем бариерите, сред които са изискванията за приложимата юрисдикция, за отговорността, за защитата на данните. Не можем да си позволим да допуснем грешки в тази област – А ако допуснем грешки, то ще е все едно да пуснем в открито море продънена лодка. Получихме над 500 отговора в рамките на обществените консултации. Те започнаха миналата година. Опитваме се да вземем предвид всички тези отговори, както и отговорите, предоставени ни при обществени, други обществени допитвания през 2011 година. Ще анализираме тези отговори и ще предложим конкретни действия. Нека ви уверя, че ще направя всичко възможно това да сте максимално бързо, Но още веднъж подчертавам, че когато излезем с конкретни резултати през 2012 година, трябва да сме сигурни, че не сме допуснали грешки. По въпроса за цифровия вътрешен пазар, за който говориха госпожа Хол и друг колега, трябва цифровият вътрешен пазар да стане по-конкурентоспособен. Говоря най-вече за предприемачите, за малките и средни предприятия. Тяхната роля е от особено голямо значение. В рамките на цифровия вътрешен пазар именно <clears throat> тези предприятия ще изиграят ключова роля. За да им дадем тази възможност, трябва да хармонизираме правилата си за електронния подпис, за електронната идентичност, за, права, за авторските права. Заедно с моите колеги и всички сме на мнение, че спешно се нуждаем от промяна в тези разпоредби. Мога да ви уверя, че предприемаме много важни стъпки напред към развитието на цифровия вътрешен пазар, като например паневропейската рамка за електронна идентификация и електронен подпис, стратегията за сигурност на интернет и Европейската стратегия за изчисления в облак. Мобилните спътникови услуги за които говори госпожа Хол. Решението на парламента и съвета за тези услуги е една уникална възможност за създаването на вътрешен пазар на мобилни спътникови услуги. Към момента не се предоставят такива услуги с търговска цел – въпреки увеличаващото се търсене на честоти в спектъра. Настъпил е моментът за прилагането на конкретни мерки. На 10 октомври комисията прие решение, според което държавите членки могат да координират усилията си за предоставянето на мобилни спътникови услуги в Европа. Операторите трябва да постигнат заложените цели в тази област. В противен случай заделените частоти в спектъра следва да се използват за други цели. Господин председател, вие говорихте за роуминга, както госпожа Меркис и други ваши колеги. Мисля, че и господин Чичестър се изказа за това. Въпросът е дали се осигурява достатъчно ниво на конкуренция. До известна степен потребителят може да се възползва от по-високата степен на конкуренция, но спешно трябва да изгладим недостатъците в тази област чрез коригиращи структурни мерки, които да улеснят навлизането на нови оператори на пазара и да дадат възможност на потребителите да направят реален избор. Би било чудесно, ако всеки потенциален потребител би могъл да направи свободен избор. Мисля, че предложението за регламента за роуминга е голяма крачка напред. За момента би било обаче прекалено оптимистично да смятаме, че могат да се изравнят разликите в себестойността за, на предоставяне на услугите. Запитахте ме и за стратегията за активно устаряване в добро здраве. Установихме тясно сътрудничество с Джон Дали, който ми е и приятел. Заедно с него поехме ангажимент да постигнем напредък за ускоряване процеса на новаторството, така че да посрещнем предизвикателствата свързани с демографските промени. Очаква се по-висока продължителност на живота и трябва остаряването да протича в по-добро здраве. За тази цел трябва да се мобилизират финансови средства на всички нива. Сигурна съм, че министрите на финансите в дългосрочен план ще осъзнаят, че установяването на сътрудничество, че използването на възможностите на цифровите технологии ще намали техните разходи, свързани с застаряването по въпроса за Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Благодаря за бележките ви. Осъзнаваме, че структурата на агенцията трябва да се укрепи и усъвремени. Когато агенцията бе създадена, времената бяха малко по-различни, но тогава не разполагахме и съзнанията, с които разполагаме днес тогава не можехме дори и да мечтаем за някои неща, с които разполагаме днес, трябва да решим какво да поставим в центъра на политиката си по отношение на агенцията. Трябва да определим какво точно искаме тя да постигне. Тя трябва да е от основно значение за деловите среди, за гражданите, за правителствата. Много често, когато говоря за използването на цифрови технологии, ми се поставя въпросът, можете ли да гарантирате, че тяхното използване е безопасно? Цифровият отрасъл се основава на доверието на потребителите. В това отношение агенцията има още какво да направи за целта трябва да помислим как тя може да привлече възможно най-добрите специалисти. Вчера говорих пред млади предприемачи, членове на съвети на директорите на и главни изпълнителни директори – тук вчера споменах, че когато аз станах член на националния, съм станала член на националния си парламент, те дори още не са били родени и те се разсмяха. Ако говорим за привличането на специалисти от страна на агенцията, трябва да осъзнаем, че тя не е единственият потенциален работодател за такива млади хора. Трябва да им се създадат подходящи условия. Трябва да има и подходящи условия за техните семейства, например под формата на училища за децата им и така нататък. Първата крачка напред към създаването на такъв екип вече бе направена. Бе създаден мобилен екип за подпомагане. Не обсъждаме преместването на седалището на агенция от Гърция, но трябва да се даде възможност на този мобилен екип за подпомагане да работи от място, което още повече да повиши ефективността на работата му. Неутралността на мрежата Поела съм твърд ангажимент за запазването на отворения характер на интернет пространството чрез създаването на конкурентни пазари. Когато на пазарите се установи конкуренция, това се отразява добре на потребителите, на новаторството, добре и за бъдещото развитие но в случая трябва да се помисли и за прозрачността на информацията, която се предоставя на потребителите. Те трябва да могат бързо да сменят операторите, така че преразгледаната нормативна уредба предоставя на регулаторите възможност да работят по подобни проблеми. Ако предложеното от нас не е достатъчно ефективно, ще обмислим по-нататъчни мерки. Какво е мнението ми за холандското предложение? Това запита един от вашите колеги. Изпратихме писмо до холандските власти, изискахме от тях да излязат с становище по проекто предложението. Разбирам и споделям загрижеността на потребителите. Споделям и загрижеността на парламента във връзка с интернет услугите. Трябва да работим по координиран начин. Затова помолих органа на европейските регулатори на електронните съобщения да докладва подробно за реалното положение към момента. Очаквам те да излязат със своето становище и едва тогава ще мога да кажа нещо конкретно. Ако кажа нещо преди това, няма да подходя професионално и няма да съм справедлива спрямо органа на европейските регулатори. За сигурността на кибернетичното пространство, несъмнено, Стратегията ни за сигурността на интернет пространството е обвързана и с дейността на Агенцията за мрежова информационна сигурност. Тази наша стратегия ще бъде изготвена до 2015 година. Надявам се, че тя ще ни даде един добър инструмент за противодействие на атаки срещу кибернетичното пространство инциденти от близкото минало ни показват какви могат да бъдат последиците от подобни атаки, за да могат да бъдат преодолени, те трябва да бъдат изготвени планове за реакция при непредвидени обстоятелства. Трябва да се провеждат и учения. Активно си сътрудничим с международни партньори. Ясно е, че заплахите срещу кибернетичното пространство не признават национални граници. За това си сътрудничим с Съединените щати и други. Инструментът за изграждане на междусистемни връзки в Европа. Бях запитана дали за този инструмент стоят някакви по-сериозни намерения по отношение на финансирането. Ставаше дума за 70 мили... за 7 извинете, милиарда, които ще бъдат заделени чрез ефекта на лоста за широколентовата инфраструктура. Попитахте ме дали това е само пожелателно или сериозно възнамеряваме да заделим тази сума. Сериозно възнамеряваме да я заделим. Разговаряхме с Европейската инвестиционна банка. Говорихме не само за определени инвеститори, но и за други субекти, които могат да обвържат тази инвестиция с доставките на комунални услуги. Мисля, че инвестициите в тази инфраструктура могат да достигнат дори 100 милиарда. Някои мои колеги ме съветват да съм малко по-предпазлива. Гражданите разполагат с широк набор от права в рамките на цифровия вътрешен пазар, от свободата на изразяване до защитата на данните. Осъзнаваме, че тези права са залегнали в различни законодателни актове, не всички от които са лесни за разбиране. Ето защо потребителите не могат максимално да се възползват от цифровия вътрешен пазар. Програмата ни за цифровите технологии предвижда изготвянето на кодекс на цифровите права, който, надявам се, ще допринесе за тяхното изясняване по един по-прозрачен начин. Последният въпрос бе свързан с жените. Аз напълно осъзнавам, че ние дори се нуждаем от жените в областта на ИКТ. Ако направим прогноза за следващите 7-8 години, то е ясно, че се нуждаем от повече хора, които да работят в тази област. И тези хора не трябва да са само жен... мъже. Още от сега трябва да започнем работа по промяна в нагласите при всички заинтересовани страни. Трябва да се работи по отношение на по-младите жени. Говоря не само за специалисти в областта на ИКТ, а и много други дейности в този отрасъл – Пилар, имам предвид не само Испания, където има висока младежка безработица, но и други държави. Ако се възползваме от тази възможност, ако поставим акцента върху младите хора, много от които вече са безработни, то ще можем да се възползваме от тях. Ето защо мисля, че младите жени в областта на ИКТ са въпрос, на който трябва да посветим усилията си. Марта Фокслейн в Обединеното кралство е един вид цифров шампион. Но постигането на такъв голям успех е свързан и с по-висока информираност, с просветна дейност. Трябва да се покаже на младите жени какъв голям успех могат да постигнат, ако работят в този отрасъл. Ще напиша писмо на държавните и правителствени ръководители, в което ще ги помоля да приложат подхода Марта. Очаквам от вас да също да отправите това послание към вашите страни членки. Госпожо комисар, благодаря много за информацията, за времето, което отделихте за отговор на въпросите. През следващите седмици, месеци ще продължим да си сътрудничиме. Имаме няколко големи проекти, които заедно ще решим. Благодаря ви.